има молба за замяна, за смяна. Господин Виктор Бощинаро вместо господин Вебър в делегацията за Китай. Има ли въздържение? Не. И така, сега има препоръка за второ четене по дневен ред за, на доклада на господин Хьок Марк за политиката за радиочастотния спектър. Тук ли е? Не го виждам. господин Хьокмар, Ето ви, а давам ви думата като докладчик за 4 минути. Госпожо председател, госпожо комисар, приятели, колеги, с решение за европейската радиочастотна политика предприемаме едни необходими стъпки, за да възвърнем европейското световно лидерство в телекомуникационната сфера. Това създава много възможности за европейската далеко съобщителна промишленост, както и възможности за създаване на нови работни места и за растеж. Това е нещо, което трябва да се подчертае. За това става въпрос само в, тези, в това решение. Не става въпрос само за телекомуникацията, но даване на нова динамика на европейската економика. Госпожо председател, искам да благодаря на унгарското и полското председателство, както и на докладчиците в Сянка за постигнатото до, до, до, постигнатия доклад, споразумението около него. В продължение на дълги години Европа е била лидер в телекомуникациите. Това тръгва от е, дерегулацията, което е, създава възможности за растеж, за динамични иновации, за е, благосъстояние на отрасъла. Та инерция обаче сме изгубили и в момента имаме една нова глобална економика, където основните конкуренти са Китай, Индия и САЩ, редом с нас. Това, което трябва да направим е да положим усилие е, да се превърнем отново в е, лидери, не само заради е, телекомуникациите сами по себе си, но по общата нужда да си върнем конкурентоспособността. В същото време търсенето на трафик на данни постоянно нараства, скокообразно, ако не и взривообразно, и ще продължава да се развива така, с всичките нови възможности за нови услуги. Амбицията ми в това решение, госпожо председател, бе в рамките на многогодишната програма за спектъра да се опитаме да, се, да си върнем а, в лидерството в тази втора вълна на а, революция на интернет. Бих искал ние да сме нагребена на вълната на промяната и да създаваме най-добрите възможности в Европа по отношение на конкурентоспособност и оползотворяване на тези възможности за телекомуникационния отрасъл. С прости думи бих искал Европа да бъде номер едно. Не номер две, не номер три и не номер четири. Но ако ще сме номер едно, трябва да вземем а, онези решения, които да ни е, превърнат в е, световни лидери. Затова много се радвам, че сме в състояние да е, дадем плът на а, амбициите си с това решение. До януари 2013 година ще постигнем 800 мегабайтова ширина на лентата, което ще даде капацитет на европейските телекомуникационни потребители капацитета, която, капацитета, който е необходим. С това си поставяме е, и една цел. Не по-късно до 2015 година трябва да се освободят е, 1200 мег, е, мегахерца за е, безжични услуги. Мегабайта, извинете. По такъв начин а, е, ще можем да си върнем лидерството, което сме а, е, притежавали дълго време. Това въжи както за съпътстващите услуги, така и за самия телекомуникационен, телекомуникационен сектор. Също така сме съгласни, че към 2015 година комисията трябва да оцени възможността за допълнително освобождаване на честоти за тази цел и също решихме, че трябва да се създаде европейски регистр и да се осигурят всичките необходими възможности за безжичен достъп до интернет. Госпожо председател, сега вече сме в състояние да вземем едно решение, което да отвори възможности за постигане на лидерство в далеко съобщенията, но също и за повишаване на конкурентоспособността на новите услуги. Благодаря на всички за сътрудничеството и очаквам с нетърпение дебатите а, тази вечер и а, решението, което ще вземе утре. Благодаря, господин Хьокмарк. Сега от името на комисията ще говори госпожа Крус. Заповядайте. Госпожо председател, аз много се радвам, да мога да говоря по този въпрос. Както знаете, съвета още миналия декември потвърди своето становище. Това ще го направи парламента утре. Искам да подчертая усилията на докладчика. За мен е, това е спектър. Това е господин Конар Хъкмарк. Като прилагаме тази програма, то ще направим стъпка напред. Вие подчертахте важността на дигиталния свят. Например, знаем, че всяка година се отвоява обема на трансфер на данни по мобилните мрежи. В този свят е, достъпа към, до широколентовите мрежи са, е много важен. Тази програма отваря възможността за съществени успехи през следващите години. До 2014 година ние ще отворим ключовите 800 мегахерцова частота. На второ място ще създадем европейски инвентар за подкрепа на спектровите частоти и да използваме и, и, и е, поне 120 мегахерца широколентен достъп до 2015 година. Ще гарантираме конкурентоспособността за, при използването на честотите за транспортни, екологични, гражданс, гражданско-защитни цели и ще подкрепим държавите членки в координацията им по преговорите за ползване на честотите ще имаме конференция в Женева. Е, тя е, в момента се случва. Е, искам да ви напомня, че комисията е приложила три изказвания към изказването на съвето. съвета. Искам да ви <clears throat> разкажа за преговорите в Женева. Не мога да ви дам естествено пълен отчет Пълната оценка ще е готова края на седмицата и ще бъде представена много скоро. Но така или иначе, на тази в момента Европейския съюз, както е споменато и в резолюцията на парламента от септември, ще се е, ще защитава е, Гали, програмата Галилей и ще се застъпва за отваряне на широколентния достъп. Е, това е в рамките на отдаване на широколентния достъп на 700 на частота 700 мегахерца. Това е чувствителен въпрос но програмата, която дискутираме днес, ни дава политическата насока, в която да работим. И е, ут, утрешните економики ще са цифрови. Е, а тази програма ще е, предостави начина, колелата по който е, нашата економика, на които нашата економика ще се движи. Апелирам към вас за одобрение на изявлението на съвета. Благодаря ви. Благодаря. А сега господин Рубика две минути. Благодаря, госпожо комисар. Мисля, че за всички нас е еднакво важно, точно в момента на кризата с дълговете, да помислим как да изкараме парите, които харчим. Говорим за резултати през 2014 година в една от най-важните области за Европейския съюз и за създаване на нови рамкови условия условия. Мога само да ви поздравя за това, защото нещата а, през последните години и месеци стигнаха до iPod, до сърфиране в интернет. Въобще а, устройства, които предлагат съвсем различни а, възможности и нещата се развиват постоянно и непрекъснато. Слава Богу, в Европейския съюз сме поели в момента водеща роля. Същото се отнася обаче и за софтуера. И тук са необходими нови стандарти, защото когато говорим за качество на мрежата, трябва да имаме предвид какви приоритети и какви капацитети ще са възможни в тази мрежа. В това отношение пък ще ни е необходимо техническо законодателство. Европа показа, че вече е показвала, че може да се постигне голям напредък с, в тази област. Например, системата GSM, мрежите от първо поколение. Трябва да бъдем подготвени обаче за следващата стъпка потока от данни се увеличава. Точно за това предложих, когато работих по доклада за роуминга, вече да говорим не за мега, а за гигабайтове. Сега в условията на дискусията за акта научаваме, че и за ползвателите учението през целия живот е изключително важно, тъй че ние сме призвани да извършим повече изследвания. Всички е, ползватели, включително и социалните мрежи, имат право да получат частотите, които са им необходими. Госпожа Морел. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. И аз искам да поздравя господин Марки и а, докладчиците в Сянка за свършенето по първата обща европейска визия за разпределение на спектъра. Знам, че не е, е никак лека тази задача, понеже разпределението всъщност е в ръцете на държавите членки, така че е, си представям колко трудно е било съвета да се събере и да, е, говори по това, да преговаря по този въпрос. В момента все повече е, е широко застъпено разпространението на а, бежичните услуги, което означава, че спектъра намалява, т.е. става все по-ограничен. Моята група е съгласна с много от това, което каза госпожа Крус. Например, определянето на 800 мегахерцовата частота до 2012-13, после създаването на инвентар или на регистр на сега съществуващите спектри, така че да се види по какъв начин може да се постигне някаква ефективна хармонизация. Смятаме, че това ще доведе до нови употреби на спектъра, ще привлече повече потребители и ще намали е, разликите в е, цифровото развитие. Така ще се гарантира достъп, високоскорост, достъп до високоскоростен интернет за повече хора и това е в съответствие с цифровата програма. Хубаво е, че е, може да се намери баланс между нуждите на операторите в телекомуникациите и е, радиоразпръсквателите, защото и е, двете страни имат нужда от е, някакъв определен за тях спектър не бива да жертваме а, културното разнообразие, не бива на всяка цена да отнемаме от радиоразпръсквателите и да даваме на а, телекомуникациите, защото трябва да а, се съобразяваме и с двете страни. Благодаря, господин Панелтов, две минути. Комисар, госпожо председател, колеги, бих искал да благодаря на докладчика за работата му по този сложен, но отрешаващо значение за всички нас доклад с това предложение комисията предложи първата общоевропейска програма занимаваща се със стратегическото планиране и хармонизирането при използването на радиочестотния спектър в европейския съюз. основната цел на програмата е да се увеличи броят на наличните честоти за безжична широколентова интернет комуникация. в рамките на програмата в областта на цифровите технологии всички граждани на европейския съюз ще имат достъп до широколентови услуги през. две хиляди и двадесета г. но хармонизирането на радиочестотните ленти не представлява много повече от едно просто технологично подобрение за европейския съюз. тази хармонизация е наистина ключов компонент за постигане на единния пазар в европа. с разширяването на единния пазар така че да обхваща и радиочестотните ленти европейският съюз ще предостави цифровата структура необходима за развитието на единен вътрешен пазар и за укрепването на различни страни от нашата икономика. тази хармонизация ще насърчи общоевропейските услуги и ще облекчи административната тежест на отделните страни членки. само тогава европейският съюз ще може да поеме и водеща роля в сектора на услугите и на развитието на конкурентоспособна икономика на знанието фактите показват че преносът на данни по мобилни мрежи в световен мащаб ще се удвоява всяка година до две хиляди и четиринадесета година. затова е наложително да се освободи повече радиочестотен спектър за безжични широколентови комуникации. трябва да действаме обаче много бързо. благодаря за вниманието. Госпожа Форд, една минута. Госпожо председател, госпожо комисар. Трафика на данни ще се отвоява, ще се отвоява и ще се отвоява за мобилни интернет, мобилни данни говоря. Обожаваме смартфоновете си, и новите си приложения и устройства по такъв начин, с това, което се предлага, ще е, разширим достъпа, ще намалим цените и ще увеличим качеството. Спектърът е краен ресурс, често пъти се разпределя от обществените сектори. Спектъра ще може да се да се продава, да се търгува, а, а дерегулацията на спектъра е от огромно значение за економически а, е, е, растеж. Чрез а, е, осигуряване на 800-те МГц ще се а, даде такава първоначална стъпка към освобождаване на пазара. Инвентаризацията на спектъра също ще, с, също ще е от полза. Държавите членки ще могат да си запазят и местните услуги. Нашите е, държави обаче трябва да изпълнят е, е, цифровия ни, е, цифровата ни програма. Това може да стане единствено чрез дългосрочни инвестиции в инфраструктурата, което е още по-голямо предизвикателство. Госпожо Форт, от господин Рубик ще приемете ли въпрос? Да, заповядайте, господин Рубик. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че казахте нещо важно. Трансграничната конкуренция Какви шансове виждате за Европейския съюз в условията на международна конкуренция с Китай и е, САЩ, ако провежда тази частотна политика? Beyond... Не става въпрос единствено за лентите, става въпрос за изграждане на инфраструктура. Така че е, да може да настига развитието на инфраструктурата, търсенето да бъде, е, да бъде съобразено с него. Трябват ни дългосрочни инвеститори. Да, е, Европа може да е по-малко атрактивна за дългосрочните инвеститори, но те ни трябват, за да създадем мобилните инфраструктури и други такива. Merci, Madame Fort. La parole est maintenant à Monsieur Zelstra pour une minute. Благодаря, господин Зелстра, една минута. Благодаря, е, госпожо председател. Радиочастотният спектър, това, което се предлага за него, ще улесни комуникациите. Нашата партия подкрепя споразумение. Вътрешния пазар трябва да обхване и, и идеите, и становищата, не само стоките. Не бива да има бариери и европейските институции трябва да защитят, защитят свободното движение и на идеи. Трябва да има достъп до интернет сайтове, за да могат гражданите да обменят идеи. Европейския парламент и комисарите всъщност се произнесоха против идеята за свободно изказване на идеи. Дори комисаря Крус, която по принцип бе застъпник на свободата на словото, сега е против тая инициатива. Свободата на словото е в основата на демокрацията и едно от основните права на Европейския съюз. И комисията трябва да си даде сметка за това. Благодаря. Господин Марчинкевич, 3 минути. Две минути, извинете. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Ние живеем в глобализиран свят, ето защо е важно да подкрепяме новите технологии, които ще доведат до по-добри комуникации и пренос на данни. Европейския съюз участва в това надбягване по отношение на технологиите и иска да поеме водеща роля. Аз мятам, че трябва да направим всичко, което ни е по силите. Мисля, че не бива да забавяме е, второто четене на този доклад. Е, полското председателство ще направи всичко, което е, зависи от него за е, одобряване на този текст. Комисията и съвета също го одобряват. Споразумението е, за 800 мегахерца широколетен достъп – ще бъде постигнато до 2013 година и ще задейства тогава, ще влезе в сила. А, до 2015 година ще имаме споразумение за 300, за е, частотата от 300 МГц, 600 ГГц. Това е, е факт, който ще доведе Европейския съюз във водещата роля. Мисля, че приоритета на тази програма е приемането на новия спектър, който ще даде достъп до високоскоростен интернет, до висококачествен пренос на данни данни. Бързия пренос на данни е предизвикателство, но във всички случаи е стъпка за по-нататъчното развитие и, за, и гаранция за по-добър, по-добро, по-добри условия на живот. Господин, госпожа Стика. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, Предложението за изпълнение на първата програма за радиочасточния спектър въвежда политики и цели за стратегическото планиране и хармонизацията на оползотворяването на възможностите към до 2015 година. Програмата отразява значението, на ефективното ползване на спектъра за вътрешния пазар на цифровите комуникации, както и други области, като например транспорта, научно-изследователската дейност, сателитните системи, опазването на околната среда и борбата с климатичните изменения. Приветствам това, че предложените изменения са от парламента са включени в проекти за предложения между парламента и съвета. Трябва да включим следните предложения по едно С изключване на дискриминация на цифрово ниво и гарантиране на това, че всички граждани имат достъп до широколентов интернет поне 30 мегабайта в секунда до 2020 година. Европейски съюз трябва да осигури най-висока скорост на връзката в света. Трет, трети член, буква L латинско, насърчаване на нови технологии за потребителите. Така че да може дигиталната епоха да намери подкрепата, и на потребителите. Приветствам включването в четвърти член на разпоредбите за специалното оборудване, което да се осигури за хората с увреждания. Спектър трябва да се ползва както в обществените, така и в частните райони. До 2013 година комисията трябва да приеме актове за изпълнение, за да гарантираме това, че държавите членки ще знаят как да събират данни. Комисията ще представи на съвета и на парламента доклад за изпълнение на решението не по-късно от влизането му в сила. Благодаря. Благодаря, госпожо Тикал. Госпожа Хаке има думата. Благодаря. Много хора са скептични и се чудят какво всъщност е, ще е предимството за бизнесите, за тях самите. Радиоспектърът е, е, е дава добавена стойност. Е, радиоспектърът е, е, може да направи Европа глобален лидер в информационното общество. Това предложение задава насоката за мобилността, за развитието, за увеличаване на капацитета. По този начин ще имаме гъвкав и координи... гъвкава и координирана информационна политика. Данните ще могат да се предават по-бързо в бъдеще и е, частотите ще се използват по-ефективно. По този начин тази е, политика ще създаде един добър пазар за телекомите. Е, въпросът е за... Но въпросът си за нелицензираните частоти си остава. Трябва да създадем равни, равни условия и добра конкурентоспособност. Не бива е, високите технологии да изразяват дефицити, просто защото сме започнали да се занимаваме с тях прекалено късно. Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги, искам първо да благодаря на нашия докладчик, който бе много успешно защити позицията на парламента в а, а, преговорите с съвета, така че благодаря на Гунар Спектъра. Нека да припомня някои числа. През 2010 година средното месечно използване на смартфони е достигнало до 79 мегабайта. Увеличава се броят на таблетите и на другите модерни устройства. Според експертите, мобилният обмен на данни между 2010 и 2015 година ще се умножи 26 пъти и че а, хората все повече ще използват преди всичко мобилен интернет. Така че първата европейска програма за радиочастотния спектър е много важна а, стъпка чрез а, мобилните широколентови услуги ще избегнем до сегашното така наречено задръстване на, пренос, на пътищата за пренос на данни. Очаквам, колеги, повечето от нас да подкрепим а, този доклад, защото по този начин ще направим нещо добро за нашите избиратели. Знаете, че аз съм докладчик за новия регламент за роуминга и се боря за по-добри условия за използване на мобилен интернет. Според мен сервирането в интернет в роуминг трябва да бъде много по-ефтино. Госпожо комисар, вие правите разумно предложение в това отношение, но ние искаме да е още по-ефтино. Ако успеем още през първото полугодие да приключим с досието за роуминга, ще се радвам на мен, мен пък да ме наричате роуминга. Благодаря, госпожо Ниблер. Господин Де Анджелис, една минута. Благодаря, госпожо председател. Това е една много важна програма разписана по амбициозен начин, защото цели да превърне Европа в световен лидер, е, лидер като а, капацитет, като покритие и като скорост. Целта е всички да получат достъп до широко лентов интернет. Да, Европа изостава от САЩ, които вече са освободили голяма част от радиочастотния си спектър. Това е, е чудесна е, инициатива. 800-те МГц до края на тая година да се освободят за широколентов интернет, после за мобилни интернет и, и мобилни интернет да се ускори до 30 мегабайта в секунда. Това са много важни цели и аз мисля, че Европейската цифрова програма ще доведе до растеж, или поне би трябвало да доведе до растеж и заетост. Трябва да сме лидери в световната економика на знанието. Благодаря ви. Благодаря. Госпожа Камареверт за една минута има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да осветля някои културни и медии политически е, въпроси и аспекти. Всъщност, е, фреквенциите са общо благо. И докато радиофреквенците, радиочастотите се използват за достигане на хората, те са важни за свободата на словото в Европа. Е, Комисията по култура излезе с много предложения, е, с които се съсредоточаваха специално върху ролята на радиочестотите и на радиопредаванията. <clears throat> Ние бихме искали и изискахме компенсационни правила, когато, например, става дума за закупуване на нови съоръжения в театрите и за дигиталните дивиденти. Така че е, правя препратка към е, пакета за телекомите тук. Очаквам от държавите членки и от комисията поне на практика да дадат сигнал, че разбират тяхната отговорност и ще действат отговорно, а няма просто да злоупотребят с това обществено благо и ще вземат предвид значението на медиите и частотите за развитието на нашето общество. Благодаря. А, малко закъсняваме във времето, но моля ви да се придържате към времевите ограничения. Следващият оратор госпожа Кола. Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää kollegani Гунар Хъкмарк и Анен Лойста. Госпожо председател, благодаря на колегата Гунар Хъкмарк за чудесно свършената работа по доклада за радиочасточния спектър. Спектър е оскъдна стока е с голямо търсене, така че трябва да ускорим развитието на цифровите технологии и осигуряването на широколентов достъп. Аз в Комисията по заедостта отговарям по този въпрос и много се радвам, че текстът е така амбициозен и насочен към бъдещето. Цифровата програма съдържа редица предизвикателства за отдалечените райони и е, повишаването на ползването на смартфони предполага осигуряване на повече частоти 800-те е, мегахерц определено трябва да се освободят от януари 2013 година. И това би било сериозно постижение, защото някои страни искат да отложат този процес с няколко години. Е, това е една амбициозна цел, е, която ще доведе до нови услуги в телекомуникационния пазар. Госпожа Басеско има думата сега. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Трябва ни е, гъвкава и координирана политика за радиочастотния сектор, е, която да допринесе за създаване на паневропейски пазар за телекомуникации. Радиочастотният спектър е важен за дигиталното общество. Важно е за Европейския институт да поеме водещата роля в областта за пренос на данни и за широколентовия достъп. Е, трябва да се е, проучи възможността за разширяване на отдаване на лицензии, що се отнася до вежичните съоръжения. Е, това е много важно за селско-стопанските и трудно достъпните региони. В същото време искам да привлека вниманието ви върху мерките за защита срещу електромагнитните излъчвания. Е, не бива да се накърнява здравето на гражданите. Ето защо непрекъснато трябва да се наблюдава употребата и използването на сектора. Господин Матоло за една минута fiind o resursă limitată utilizarea pe care o dăm spectrului de frecvențe това е оскъден ресурс е, и затова ползването на радиочастотния сектор е нещо много важно. Ако ще е, максимизираме ползите за крайните потребители и частните оператори. Споразумението, което неодавна бе постигнато между парламента и съвета, показва волята на институциите на Европейския съюз да поемат инициативата в глобален план осигуряване на достъп до интернет е, на цялата територия на Европейския съюз, осигуряването на по-висока скорост и хармонизирането на частотите на 800 МГц може да доведе до е, намаляване на различията в цифровото развитие. Проучвания показват, че ползването на интернет нараства в световен план, в световен мащаб. А, за това а, е необходимо да хармонизираме няколко ленти. Хармонизацията на европейско равнище ще даде основа за повишаване на конкурентоспособността и, и новаторството, а това ще ни помогне да, да изпълним по, положените цели. Госпожа Зюбер има думата. Благодаря. Os petrorádioelétricos de baixas a muito altas frequências. радиочестотите е, въпросът за радиочестотите трябва да се реши окончателно в полза на потребителите. Има наистина някои несъответствия, свързани с тази тема и искам да чуя мнението на комисията за тях. Честотите трябва да бъдат предоставени на обществото. Обаче има и частни радиочестоти, използвани за комерциални цели, има радиочестоти, които служат на отбраната, на сигурността на държавите. А, целта на новия регламент е да разшири цифровите възможности за обикновените потребители и пазари. Моля да чуе комисията по този въпрос. Благодаря. Е, по смисъла на е, е, член 112 от договора, комисията още през 2010 година направи своето предложение за радиочастотния сектор. През 2011 година Европейския парламент направи предложение за изменение за улесняване на широколентния достъп. Е, е, предложението на, съвета, на, съвета, на парламента бе подкрепено от съвета и ето сега имаме нова политика в радиочастотния сектор. До 2013 е, година радиочастотния сектор ще бъде отворен за комуникация. От 2015 година ние ще добавим 1000 1050 МГц за пренос на данни. Това е развитие на широколентните е, комуникации и, че, и пред, прогнозата е, че 400, че 400 милиона потребители ще използват тези услуги. Благодаря. Е, аз говорих много бързо, но днес е, е Деня на Свете Валентин. Благодаря, госпожо председател. Искам да пожелая всичко най-добро на ГУдар, защото той постави чудесна основа за една конкурентоспособна Европа. Госпожо комисар, влиза ли в плановете ви до 2014 година да осъществите 100 мегабита за, е, за секунда? Благодаря, господин Рюбих. С това приключваме дебата. Госпожа Крус има думата. Госпожо председател, ще засегна някои, няколко много интересни въпроса. Е, по-специално неща, които бяха зачекнати от е, госпожи Схаки и Басеско. Става въпрос за е, падането на изискването за лицензиране. Да, това са много интересни въпроси. Е, ще ги проучим. Това е свързано и с въпросите, които бяха засегнати от госпожа Шубе. Да, определена общественият достъп е част част от регистъра. Е, не става въпрос за лицензирано търговско потребление. В крайна сметка, мога да кажа, че за мен е голямо удоволствие да кажа, че всички са съгласни с, всички депутати са съгласни с огромното значение на повишаване на скоростта на широколентовия достъп, осигуряването на спектър и че това ще се доведе до създаване на нови работни места. Много се радвам, че е, сме съгласни по този въпрос за значението на радиочастотния спектър и това, че той насърчава растежа в Европа и води до конкретни осезаеми ползи за европейските потребители утрешното ви приемане а, ще ни даде не просто приятно усещане след а, тежки, положените тежки усилия от страна на парламента и на комисията, но също ще бъде признак, с който ще покажем на външния свят, че и от нас могат да излязат положителни послания. Наистина ви благодаря на всичките за градивното сътрудничество по време на цялата процедура. Времето наистина лети, но а, през а, тези месеци, ако не повече, се изля много пот и кръв и мисля, че в крайна а, сметка а, успяхме да свършим а, чудесна работа. Благодаря. Госпожо председател, спектър е ограничен, но, но възможностите са неограничени, както видяхме и при последното развитие както и ще видим и е, в е, контекста на развитието, в което се намираме в момента. Медиите и културата. Е, те ще имат повече възможности, отколкото имат до момента да достигнат до, своите, <clears throat> до, до получателя на своите услуги. Нещата се променят, света се променя и мисля, че най-важното заключение от този дебат е, че през последните десетилетия бяхме свидетели на много бързо развитие но това ще е така и за следващите десетилетия. Важно е за нас да осигурим пълния капацитет, да, да се възползваме от това развитие, както и тук имам предвид както новите услуги, така медиите и културата. По отношение на следващите стъпки за осигуряване на бързото прилагане на това законодателство. Това е много важно, но в същото време е важно е да се подготвим и за следващите стъпки, защото сме видели началото на новото развитие, на, второто, на втората фаза на интернетната революция. <clears throat> Това са последствия и възможности, както видяхме в Северна Африка, по отношение на демонстрациите, както видяхме и във време на революцията в други части на нашите економики, ние може да използваме следващите стъпки, стъпките, които ни очакват и може да ги използваме още по-ефективно. Ние решихме да поставим прага на 200 МГц, но какво остава? Може после да я покачим на 250 МГц. Може да продължим бързо нататък, защото бъдещето се приближава със всеки измина ден и ние трябва да сме във водеща позиция. А за да сме във водеща позиция, трябва да поемем водещата роля и да продължим да сме първите, които поемат новите възможности и ги използват. А новите възможности са неограничени. Това е един неограничен ресурс. Благодаря ви. Господин Рюбих, по процедура ли искате да кажете нещо? Госпожо председател, микрофонът ми работи, работят и честотите в този парламент, но копчето за включване на микрофона не работи. Вече два пъти се моля да дойде техник да го оправи. Много моля до утре това да се случи. Да, ще се погрижим за това, господин Рюбик. Сега благодаря на всички. Приключваме днешния дебат. Гласуването е утре в 12.30.